Bien, mesdames et messieurs. И така, дами и господа, скъпи колеги, добър ден. Добре дошли на това ново заседание на нашата подкомисия. Искам още от сега да ви уведомя, че на някои езици няма да има право днес. Датски, фински, латвийски, словенски и малтийски. Знаете, е, че само основните езици имат приоритет при превода. Заседанието ще се предава напряко, с изключение на точка четвърта, с изключение на точка четвърта с госпожа Желена, която ще говори за неразпространението. Ако не възразявате, приемаме дневния ред. По първа точка имаме предвиден обмен на мнение с господин Копс, е, който е шведски посланник. В последствие ще имаме обмен на възгледи с госпожа Желена, която е личен представител на, госпожа, е, на господин Солана по неразпространението на ядрено оръжие и накрая, е, съобразно дневния ред, ще говорим за системата Галилео. Е, е, възползвам се от случая, за да ви уведомя, че лично аз ще посетя Стокхолм на 8 и 9 ноември, за да участвам в заседанието на председателите на комисията по отбраната на националните парламенти на европейските страни. Това е традиционно заседание, което се провежда при всяко председателство в съответната страна, която упражнява председателството председателството на Европейския съюз. И така, господин посланник, добре дошъл. Е, обикновенно по време на е, заседанията на председателството на КОПС трябва да е, бъдем запознати с приоритетите на съответното представителство и с оценка на операциите, които текат в момента. И така предвиждаме обмен на възгледи върху това как се възприема развитието на различните мисии, но също така и различни точки, е, е, които са приоритетни за е, шведското председателство. Господин би отговори пред председателството на Комисията на парламента по външните работи. Без да губя време, ви давам думата, за да остане време за, за обмена на възгледи. Благодаря, господин председател, за встъплението и за тази възможност да говоря пред подкомисията. Поздравления във връзка с избора ви като депутати и участието ви в тази подкомисия, която е изключително интересна. Много се радвам, че съм тук. Имам възможност да говоря пред вас. Амбиция на нашето председателство е е да водим максимално интензивен диалог с вас по въпрос, свързани с общата външна политика и политика по сигурността. И ще се постарая да ви предоставя максимална информация. С оглед на тази цел ще представя приоритетите на председателството. Ние се намираме в началото на това председателство но ще ми бъде приятно да дойда и в края на председателството и изказването ми тогава може би ще бъде по-различно от сегашното, тъй като ще направим анализ дали сме успели да, при, да се придвижим напред по отношение на постигането на изложните цели. Сега няколко думи за военната страна на европейската политика за сигурност и отбрана. Ще направя някои коментари по свързани с тази политика въпроси. След това ще спомене предизвикателствата във връзка с нашите мисии. Преди това обаче, нека да кажа, че тази година е знаменателна, тъй като се навършват 10 години от началото на европейската политика за сигурност и отбрана. Някои биха казали, че тя бележи сериозен успех и има какво да празнуваме. Други биха казали, че остава още много работа. Аз бих казал, че съм сред онези, които смятат, че постигнатият напредък е забележителен. И трябва да видим дали има необходимост от мисии на Европейския съюз в света. Поели сме глобален ангажимент. При всички случаи мисля, че сме на етап, на който решихме да не провеждаме празненства, независимо от 10-та годишна, по-скоро да видим докъде сме стигнали, да направим един, една равносметка на недостатъците и какви приоритети следва да определим. Аз мисля, че определено има потребност от мисиите на Европейския съюз. Има потребност от непрекъснатото им усъвършенстване. Вътре в Европейския съюз има желание този инструмент да се използва максимално ефективно така, щото вложените в този инструмент средства да дават максимални резултати. С това встъпление исках да обоснова акцента, който поставям върху тази политика. Що се отнася до военните аспекти, най-напред европейските бойни групи. Мисля, че идеята е добра е, към момента те обаче не се оползотворяват както трябва и е необходима политическа дискусия по въпроса защо тези бойни групи не се използват както трябва. Може би няма потребност от тях, но при всички случаи е необходимо Европейския съюз и по-конкретно министрите на отбраната да видят дали инструмента като, като такъв следва да се усъвършенства, да стане той по-лесно приложим, по-ефективен. Ние имаме желание да направим анализ на този въпрос. В края на месеца ще се проведе среща на министрите и се надявам, че там ще успеем да постигнем консенсус по тезата, че целта на бойните групи е те да се използват. По време на дискусията се надявам да обсъдим допълнително този въпрос. Втората област, на която поставяме акцент е морското наблюдение. Това е дейност, която обхваща много области. Държавите членки полагат много усилия, свързани с проследяване на морски происшествия, миграци... законна миграция, мисията Аталанта, например – би спечелила от подобряване на способностите за наблюдение. Взаимната съвместимост между гражданските и военните дейности и приложения следва да се усъвършенства. Нашата амбиция е да подобрим координацията между различните аспекти на наблюденията на моретата. Следващият аспект е свързан с отбранителната промишленост. Водят се много дискусии по въпроса. Ние бихме искали да обърнем особено внимание на темата за хармонизацията и прозрачността, особено в контекста на економическата криза, т.е. прозрачността в отбранителните пазари. Понякога се използва израза условия за равнопоставеност и тази част на дейността излиза извън единия пазар, но прозрачността и военните поръчки са интересни области, особено в момент на економическа криза. Заслужава си да обърнем внимание на този въпрос. В Европейската комисия се води интензивна работа но, както казах, министрите на отбраната би следвало да анализират своята собствена роля в тази област и най-сетне е, и това е въпрос, който е свързан с, с отбраната и политиката сигурност и отбрана, е развитието на взаимоотношенията между Европейски съюз и други организации, като НАТО. Много сложна тема. Има политически причини, поради които сътрудничеството не е пълноценно и тези причини не могат да бъдат отстранени, проблемите не могат да бъдат решени по време на шведското председателство, тъй като излизат извън обсега на нашите възможности. Но независимо от политическите трудности, има смисъл да се търсят възможности за по-тясно сътрудничество между НАТО и Европейския съюз. Ние сътрудничим в различни области, Косово, Афганистан и сега Сомалийския басейн. Следва да се постараем координацията да се осъществява добре, за да се координира, освен всичко друго, използването на ресурсите. Мисля, че това са четирите теми, които исках да повдигна в областта на военния аспект. Що се отнася до граждански аспект, потребностите в тази област нарастват. Швед, това е ясна гледна точка на Швеция. Ние смятаме, че гражданската способност трябва да се повиши, тъй като има потребност от нея. И Европейския съюз е особено полезен с това, че има сериозни постижения в областта на правата на човека и върховенството на закона. И бихме били полезни с разпространяването на тези достижения. Ние надградихме върху дейността на предишни председателства. Направихме равносметка на областите, в които е необходимо да се постигне допълнителен напредък. Тук следва да спомена мисиите, намирането на подходящ личен състав. Това е малко по-трудно в гражданския сектор, отколкото в военнията. В военната област има достатъчно личен състав, който да бъде изпратен в мисии в чужбина, ако има политическа воля и средства. По отношение на гражданския сектор нещата са по-сложни Държавите членки не винаги смятат, че могат да изпращат този личен състав в чужбина, за да не се оголят съответните сектори у дома. Набелязали сме няколко дейности, в които могат да се предприемат мерки и дискусия да продължи по-нататък. Някои държави, на някои държави членки им е трудно да осигурят полицейски служители и съдии, в а, други а, има по-сериозен напредък. Северните страни а, дават много голям принос, особено в сравнение с други държави членки. Някои от големите, големите държави членки допринасят в по-малка степен, отколкото би могло да се очаква и държавите членки и органите, които отговарят за тези въпроси, би следвало да обсъдят най-положителния опит. Да се направи равносметка на резултатните, ефикасните а, стратегии. От а, гражданска страна съществуват а, екипи за гражданско реагиране. Това не са граждански бойни групи това са експертни групи, които могат да се разполагат бързо за проучвателни мисии и осъществяването на неотложни задачи. Ние смятаме, че този инструмент съществува. Ние често сме го прилагали. Всъщност той не е използван много често и това е инструмент, който следва да се усъвършенства, за да може разполагането да се осъществява бързо. Ще се постараем да разгледаме тази идея по-отблизо. Също така е, би било целесообразно да се проведат повече среща между втория и третия стълб. Министрите на правосъдието и вътрешните работи ще обсъдят въпрос на европейската политика за сигурност и отбрана тази есен. Ние смятаме, че министрите на правосъдието и вътрешните работи може би няма винаги да съгласят, но ние смятаме, че борбата с организираната престъпност може да се осъществява като изпращаме съответни екипи, а това ще помогне и в вътрешен план. По този начин можем да убедим и министрите за вътрешните работи и правосъдието. Европейският съюз е разработил европейска политическа концепция от 2002 година ние сметнахме, че е необходимо тази концепция да се анализира още един път, за да сме сигурни, че тя е съвременна и приложима в условията на новите емисии, чието акцент е организираната престъпност и върховенството на закона. Ето защо е необходимо полицейските служители да работят в съответствие с едни и същи концепции. Що се отнася до съоръженията и снаряжението, за Европейски съюз този въпрос се оказва труден. Трудно се набавя необходимото съоръжение бързо. Ето защо трябва да анализираме въпроса за складирането. Може би е необходимо част съоръженията да бъдат готови в складове, за да могат да се изпращат бързо, заедно с личния състав на мисии, които, чия, за които съществува целта да бъдат разположени бързо. Европейския съюз има сложни правила на военни доставки, тъй като целта е най-добрият кандидат да получи договора и да има пълна прозрачност. За съжаление, това създава трудности, когато трябва да се разполагат мисии бързо тъй като осигуряването на комуникационна техника понякога се бави и няма смисъл да се изпращат граждански екипи в Афганистан, ако не разполагат с подходящи съоръжения. И ако, ето защо комисията трябва да подпише рамково споразумение, за да се за да има списък от доставчици, които да могат бързо да предоставят необходимото съоръжение. Това е кратък списък на дейностите, които смятаме да предприемем в гражданската страна. Има и някои области, които обхващат и двете, двата аспекта – на първо място сътрудничество между граждански и военния сектор. Въпрос, който смятаме да разгледаме от гледна точка на развитието на боеспособността. Знаете, че за 2010 година се работи по целта за усъвършенстване на гражданския сектор. Не съм убеден, че ще се постигне пълен баланс между тях, пълна синергия. Днес обаче в Босна има гражданска мисия, има военна мисия също така. Цел... И за да се спестят време и средства, някои мисии могат да разчитат една на друга като е, имаме предвид, разбира се, че потребностите са различни. Според нас е, тази област изслужава да бъде анализирана по-задълбочено. Е, също така, по отношение на европейската политика за сигурност и отбрана следва да обърнем внимание на инструментите, които имат военен, чисто военен или чисто граждански характер – и те трябва да бъдат калибрирани по-добри още на етапа на планиране. Друг въпрос, който смятаме, че не получава достатъчна подкрепа на Европейския съюз е посредничеството. Когато се прави списък на инструментите, посредничеството понякога е било резултатно. Върховният представител Солана води успешни преговори с държавни и правителствени ръководители, като например Оранжевата революция в Украина. Има успешни примери на посредничеството в бивша Югославска република Македония довели до подписването на Охридското споразумение. Специалните представители на Европейския съюз ежедневно се изправят пред трудни конфликти в своята дейност и ние искаме да видим дали им осигуряваме достатъчно обучение, подкрепа и организационно обезпечение. Ето защо ние ги събрахме заедно в една зала през юли. Министър Карл Билт и Хавиар Солана. Целта беше да видим как да усъвършенстваме способностите, възможностите за посредничеството. Що се отнася до равнопоставеността на половете, няма да се очудите от това, че шведското председателство държи на този въпрос. Постигнат е напредък, но работата трябва да продължи. Обръщаме специално внимание на обучението, за, не, за да може унези, които биват изпращани на мисия на Европейската политика сигурност и отбрана, да бъдат добре информирани за кодекса на поведение при някои щекотливи въпроси на взаимоотношенията между половете. Правата на човека е друга област. Казах, че една от положителните черти на европейската политика за сигурност и отбрана и причината поради която от Европейския съюз се иска да участва в мисии е това, че ние работим добре в областта на защита на правата на човека. Имаме опит и знания, които да ни позволят да изнасяме тези ценности и мисиите на европейска политика сигурност и отбрана не могат да бъдат изключени. Те трябва да са пример за зачитането на тези правила. Ние работим тясно а, в в тясно сътрудничество с представители на тези мисии. Възниква и въпрос за реформа на сектора на сигурността. Това е много важен аспект на дейността ни в Конго, Гвинея, Бисао и така нататък. Ние трябва да, се, да сме сигурни, че разполагаме с достатъчно знания. И френското председателство предприе прие дейност, която смятаме да продължим най-сетне за концептуал, концептуалното развитие на европейската политика за сигурност и отбрана. Мисля, че не е време за поздравления, а време да видим докъде сме стигнали и какво ще трябва да направим. За тази цел трябва да направим равносметка на направеното, да видим какво ще трябва да се направи. Когато анализираме мисиите си, би трябвало да бъдем по-критични, да признаем, че правим грешки – е, да ги признаваме открито. Мисля, че трябва да сме напълно откровени за опита, който е натрупен. За тази цел понякога е нужно е нужен външен поглед за е, човек, е, който да покаже как изглеждат нещата отвън. Мисля, че това би представлявало интереси за повечето от вас т.е. да сме сигурни, че сме отворени за анализ на недостатъците. И накрая ще разгледам съвсем накратко някои от операциите. Няма да споменавам всички тях. Искам само да се спра на онези от тях, които могат да възникнат във вашата комисия и в моята. Първо в Босна. Ние осъществяваме военна операция Алтея и полицейска мисия от доста години. Военната мисия, военната операция, в която са ангажирани 2000 души, почти е приключила своя мандат. И сега трябва да се премине към много по-слабо военно присъствие, поставящо акцент върху обучението. Този преход трябва да се осъществи по начин, който да не създава допълнително напрежение в Босна и трябва да се координира с друга наша цел, която е закриването на службата на върховния представител и да започне процес на заместване на процеса от Дейтън с процеса от Брюксел. За тази цел ние ще се постараем да се осигурят всички възможности за закриване на службата на върховния представител. В Косово убеден съм, че членовете на вашата подкомисия са наясно с някои от трудностите. Знаете, че се води дискусия за необходимостта от подписване на полицейски протокол с Сърбия. Трябва да направим всичко възможно, за да функционира Юрлекс и то в среда, в която да няма осложнения. Мисията ЮЛЕКС е много сериозна, много сложна, но тя се свърши много добре работата, но средата, в която функционира, е добре. Има страни, които не са признали Косово, обаче, само че няма никакво съмнение, че всичките 27 държави членки дават пълната си подкрепа на тази мисия. Това е много важно на настоящия етап, в който тази мисия е опера... става оперативна и играе водеща роля при решаването на някои от най-сериозните въпроси, свързани с взаимодействието между различните етнически групи в Косово. Виждаме наченки на това и ние в председателството ще проявяваме твърдост по отношение на интересите на ЮЛЕКС. И в Прищина трябва да оказват пълно съдействие на мисията, е, чиято задача е да работи в интерес на е, всички граждани. В Афганистан министрите на отбраната и външните работи обсъждат е, мисията ЮПОЛ. Взето е решение тя да стигне 400 служещи. служащи Трудно ни е да намерим достатъчно личен състав. Председателството много иска нещата да се подобрят, само че за тази цел всички държави членки трябва да дадат своя принос. За съжаление, не навсякъде е така. Мисията върши много добра работа. Тя има признанието и на Съединените щати, на афганистанските власти това число министъра на отбраната. Мисията играе много важна роля в областта на обучението и стратегическите взаимоотношения с полицията. Надежните полицейски сили в Афганистан са а, възможност за са един от пътищата, по които ограничим своето присъствие в а, Грузия. Ние трябваше набързо да раз... изпратим а, мисия всички се знадаха от това, че успяхме да го направим в рамките на две седмици. Не можем да не се радваме от това, че нямаше инциденти, но средата, в която работи тази мисия е много трудна и тя не, не се облегчи от изтеглянето на мисиите на САЩ и ОСР поради липсата на съдействие, липс, предимно липсата на съдействие от страна на Русия. Сега се опитваме да а, дефинираме ролята на мисията на наблюдателите, която е изправена пред затруднение, свързана с това, че ООН е по-важната организация. Аталанта, операциите на Европейския съюз в бреговете на Сомалия мисията постигна сериозен успех и държавите членки дават своя принос и продължават да го дават. Тя беше разположена в отговор на пиратството, което затруднява предоставянето на хуманитарната помощ. Световната хранителна програма ни казва, че мисията е спомогнала да се опази живота на много сомалийски граждани. Ние смятаме, че това е положително и трябва да продължи, но трябва да се допълни с допълнителни усилия на място. Да се окаже подкрепа на преходното правителство и да се види как, и в интерес на и в интерес на сомалийските граждани, Съвета през юли набеляза области, в които Европейския съюз да направи повече, за да се допълнят антипиратските операции с други дейности. Разбирате, че нещата не са лесни, ситуацията е взривоопасна. Дейностите се осъществява в тясна координация с Обединените нации и САЩ. Господин председател, мисля, че е, ще бъде добре да спра до тук. Е, има много други е, области и въпроси, но смятам, че трябва да спра до тук и сега очаквам да чуя вашите въпроси, вашите съвети. Господин посланник, благодаря ви е, за този пълен преглед е, на събитията. Сигурен съм, че той ще повдигне много въпроси и коментари от страна на колегите. Но преди да дам думата на колегите, искам да ви задам е, два въпроса. Искам да ви слушам по-подробно. Първо, въпроса за корабите, които на които трябва да отговори шведското правителство. Понятието е подходящо, но защо не се прилага? Преди края на... преди събранието на министрите на отбраната в края на септември, имате ли някакъв е, отговор? А сега, колкото до мисията Таланта, е, как каква, какви са резултатите от е, битката срещу пиратството, е, какви са цифрите за различните агенции, които могат да се възползват от програмата за борба с пиратството. Е, бих искал да ви задам въпроса за нашите споразумения с властите в Кения, защото един от едно от е, обстоятелствата, от които ще е, зависи резултата от програмата Таня, е, ще зависи от това доколко се залавят пиратите в Кения. Това са въпросите, които искам да ви задам. Сега давам думата на колегите господин Ван Орден. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря, господин Скок, за вашата презентация за това какво се случва в областта на европейската политика за сигурност и отбрана. Вие казахте, че се отбелязва 10 години от тази политика и че се изразяват от някои страни. Съжаление, че не е направено повече. Аз считам, че тази политика не трябваше въобще да стартира, тъй като тя ни отклонява от това, което е от интерес на Европейския съюз и от съюзи, които имат смисъл, а именно НАТО. Аз считам, че самия факт, че има такава обсесия с създаването на бойни групи е безмислено и е доказателство за това, което току-що казах. Аз съм изненадан, че не казахте нещо повече за Афганистан. Афганистан е основна наша грижа и ако там нещата не бъдат както трябва, тогава ще има огромни последици. Когато казвам а, това, това нямам предвид а, да продължат нещата така, както вървят през последните месеци и години, а че всички наши държави и повечето от държавите от Европейския съюз и тези от НАТО, както и неутралните страни а, допринасят за мисията на ИСАФ в Афганистан. Има 400 шведски войника, които очакват в тази мисия. През 2005 за съжаление, имахте и убити ваши войници. Мисля, че Швеция допринася значително за тази мисия. Аз съм изненадан, че европейската политика за сигурност и отбрана не се фокусира върху случващото се в Афганистан. Вие казахте мимоходом нещо за Иопол. Според мен това е една катастрофа от самото начало. С а, незначителни ресурси, също време много средства бяха изразходвани. И мисля, че нещата не са много ефикасни, а също времено е изключително важно да бъдат обучени ефективни полицейски сили на Афганистан. Американците правят изключително много и аз се питам дали ние съдействаме по нужния начин с американците в тези усилия. Питам се дали Европейския съюз координира собствените си действия в Афганистан. Със сигурност той не се координира в такава степен, в каквато трябва с НАТО. Има и други някои въпроси, които будят тревога. И мисля, че Европейския съюз може да допринесе в гражданската сфера. Много може да се направи в тази област в Афганистан и не в малка степен свързано с възстановяването в трудните области, свързани с е, сигурността, където може да се направи много повече в тясно сътрудничество между военните и е, гражданските подразделения. Има и някои други въпроси, за които бих искал да говоря, но няма да ви отнемам повече време. Просто ми се струва, че към момента Вашият акцент трябва да бъде поставен върху Афганистан и по какъв начин ние можем да имаме по-ефективна политика в тази толкова важна сфера за всички нас. Благодаря, господин Пашко, е следващия оратор. Благодаря ви много. Да, може би бихме могли да обсъждаме дали европейската политика за сигурност и отбрана е мотивирана или не, но така или иначе тя съществува и трябва да работим с нея. След като вече има, нека да направим така, че тя да е действена. Не е просто да философстваме. И мисля, че това се прави от шведското председателство, както и от много други преди тях. Аз съм съгласен обаче с някои от нещата, които следва да бъдат доизяснени. Имам няколко неща да поставя на вашето внимание. На първо място, във вашето експозе стана ясно, че Доминик Моиси е бил прав, когато казва, че е Атлантика е разделена между това да, можем, което е Америка, и да, би трябвало, както е при нас. По въпроса за създаването на бойните групи, кога да се създават тези бойни групи? Военните операции а, се започват с различни сили. Доста от въпросите, свързани с бойните групи, не са финализирани. Имаме проблеми с консенсуса. Ако една от страните, участваща в бойните групи, не е съгласна с начина на използването на съответната бойна група, тя не може да бъде приведена в действие. На второ място, операциите, в които участваме, може би не са подходящи за бойните групи или пък бойните ни групи не са пригодени за операциите, в които навлизаме. На следващо място Сътрудничеството с НАТО е особено важно и за функционирането на бойните групи. Вие знаете, че кошмара на планиращите отбраната е да използват сили в рамките на НАТО, които също са обещани за участие в бойни групи, а може и за нещо друго. Това е наистина кошмар. По този начин се блокира възможността да се използват тези сили в какъвто и да е формат. Освен политическите аспекти, които аз подкрепям, че е необходимо да има по-добро сътрудничество, по-добра координация между двете организации, но има някои практически аспекти, които трябва да бъдат разрешени. На следващо място, ние имаме наблюдение на морските пространства. Ние знаем какво се случва около нас, в водните басейни около нас. Защо обаче имаме този надзор, за да може да реагираме, когато е необходимо? Морското наблюдение трябва да е свързано с възможността да се намесваме в ситуации, които вие описахте при природни бедствия, при нелегална иммиграция или други случаи които изискват и разрешаването на някои правни въпроси, защото можем да хванем виновниците, но къде да ги намерим? Мисля, че цялата верига трябва да се регулира не само техническите аспекти на надзора на морските простав, пространства, но какво правим с данните, които получаваме, за какво ни служат те. Трябва да преразгледаме за целта цялата верига. На следващо място за обществените поръчки. Това е важен аспект на външната политика, на политиката на отбрана и това, че се набляга на национални шампиони, на големи местни компании. Но могат да бъдат постигнати съгласия, споразумения и трябва да се стремим към това. Относно посредничеството. Ние можем да искаме да се намесваме тогава, когато сме сигурни, че можем да доведем до постигането на резултат. Благодаря ви много. Благодаря, господин Свобода е следващия оратор. Благодаря ви. Аз ще продължа това, което каза господин Паско. Всички за Афганистан казват, не казват да, ние можем, а казват да, би трябвало. Но това е друг въпрос. Сега имам два въпроса. Първият ми се отнася също до бойните групи. Господин Скок, вие казахте, че бойните групи са създадени за да се използват и вие изразихте съжаление, че те не са използвани през последните месеци и години. Затова аз се интересувам дали можете да посочите конкретни случаи в миналото, когато би трябвало да използваме бойните групи повече, отколкото сме ги използвали, като мисията в чат или другаде кои са конкретните случаи, които може да ни посочите. Относно наблюдението на морските пространства, считам, че това е изключително важна тема. За да убедим нашите граждани в необходимостта от обща външна политика и политика на сигурност, изисква ние да покажем на гражданите, колко важно е Европейския съюз да направи нещо съвместно с НАТО, с националните нива и прочее. Това не е въпрос, който може да се реше само от НАТО или пък от отделни национални правителства. Това е въпрос на Европейския съюз по въпросите на сигурността, на пиратството, околната среда и прочие. На следващо място, вие споменахте нещо, но не казахте как вървят нещата, къде са слабостите, дали председателството мисли да се даде пример, за да убедим гражданите колко е важно това. Може би няма да убедите господин Ван Орден, но други може да се подадат в важността на външната политика и политиката за сигурност и отбрана както и за нуждата за връзка между гражданските и цивилните аспекти, както и въпросите на околната, сред, околната среда. Господин Гелер, след това ще дам думата на посланика да отговори на първата група въпроси. Благодаря ви, господин председател. Е, много въпроси вече ви бяха зададени по бойните групи, затова искам да ви задам е, друг въпрос, макар и кратък. Е, какви са доводите срещу използването на тези бойни групи, за да могат те действително да станат е, оперативни. Вие като държава председател би трябвало да ни кажете е, какво не върви и какво трябва да се направи. Благодаря ви за пространното представене на темите, които трябва да бъдат засегнати по, ваш, по време на вашето председателството. Не, бих искал да задам и още един въпрос е, за Афганистан. Каза се, че американците обучавали и полицаи, но че тяхната концепция била съвършено различна. Може ли днес е, все пак да се съгласим с е, американците, е, обучението да става в една и съща посока? Успоредно с това няма никаква съвместна традиция, няма никаква традиция за централна държава в Афганистан. Така че ако обучим централна полиция, която да се изпрати в последствие в различните области на страната, възниква опасност и тогава хората на място ще гледат на тази полиция като на някакви чуждестранна войска. Дали по-скоро на място не би трябвало полицията да се обучава децентрализирано? хората, е, които са на място и които да могат да действат на място. Имам и още един въпрос. Когато вие си тръгнете, ние ще говорим с госпожа Анализа Джианела, с която ще обсъждаме въпросите, свързани с неразпространението на оръжие за масово унищожение и по договора за неразпространение на ядрени оръжия. Е, какво можете да ни кажете по тези въпроси, особено от е, гледна точка на подготовката за новото обсъждане е на договор за неразпространение разпространение на ядрено оръжие. Господин посланник, казвам председателя, имате думата. Благодаря, ще направя всичко, което е по силите ми, за да коментирам въпросите, които поставихте. Аз ще си отбележа и съветите, които предложихте. Относно бойните групи и въпросите, които бяха зададени за тях – Може би има, има някои разлики, свързани с политически ангажимент. И аз говоря съвсем открито. Е, ние бяхме водещи в северната група и трябваше да направим значителна инвестиция. Мисля, че създадохме една доста добра бойна група. Тя не беше използвана, тъй като нямаше обстоятелства, които да налагат това. Но ние направихме тази инвестиция, за да може тази бойна група да се използва. Не съм сигурен дали останалите държави от Европейския съюз гледат на този въпрос по същия начин. Може би те са включили елементи в бойните групи, които не са за използване. Това е въпрос, който следва да се обсъди. Не твърдя, че това е точно така, но мисля, че има основание да обсъдим този въпрос. Има проблем с финансирането, е, има също аспекти, свързани с общите разходи. Дори ако нямате изпратени войници в бойната група, това означава, че всички трябва да участват в покриването на разходите. Дори ако тази бойна група не бъде разположена на, на място, има разходи, свързани с нея. Идеята за бойните групи е те да бъдат готовност да бъдат разполагани спешно, но има непрекъснат недостиг в е, Европа е, за стратегически превозвачи. И това въжи и за НАТО. Може да имаме нужните войски, но тяхното бързо разполагане на място понякога е проблематично поради липсата е, на самолети за привозването им в спешен порядък. Не твърдя, че трябва да се използват непременно, но може би трябва да бъдем по-гъвкави при тяхното използване, не да изпратим цялата бойна група. Може би можем да вземем само отделни звена от дадена група. Един пример е бойната група в Чад, където имаше е доста голямо учение. Там имахме такава бойна група. Може да използваме някои части или пък можем да имаме стратегически резерв, предназначен за участие в други операции. Това не е така в момента, но можем да обсъдим тези въпроси. Може би въобще не са необходими сега по въпросите, които поставихте, свързани с европейската политика за сигурност и отбрана. Относно положението в източно Конго, то беше изключително сложно, много от хората на място правят реалистична оценка на това, което се случи миналата година, което беше катастрофално. Генералният секретар на ООН изпрати писмо до Европейския съюз да се обмисли изпращането на бойна група в този момент. някои казаха, че това не трябва да се прави, други бяха скептични. Може би въпросът е решен отчасти сега, чрез споразумение между Кинчаса и Кигали, но Имаше огромно страдание на цивилното население. Не твърди, че бойната група щеше да разреши тези проблеми, но поне може да се обсъди въпроса. Може би действително трябва да се обсъди този въпрос. Някои проявяват неохота поради политическата обстановка или пък поради някои други задръжки. Относно Кения и операцията в Сомалия, ние имаме споразумение с Кения за изправене пред съда на пирати в рамките на тези, които са заловени при операцията Аталанта. Знае, че има обсъждане по въпросите на човешките права, които са съществена част от ангажимента, който сме поели към кенийската страна. И това е нещо, което трябва да следим Европейския съюз също се опитва да достигне до подобни споразумения с Сейшелските острови, с Танзания, за да можем да изправим на съд уловените пирати. Това е едната страна на въпроса. Аз зная, че комисията помага много на Кения в това отношение за подобряване на нейните способности. Някои от страните, за които говорим, Кения в по-малка степен, разполагат с доста ограничени съдебни ресурси, за да окаже помощ в тази област. За това се нуждаят от подкрепата на Европейския съюз и ние работим в тази област. За европейската политика за сигурност и отбрана. Ние целим нейното усъвършенстване, защото вярваме в нея, не просто защото я има така или иначе. Мислим, че тя е успешна. И аз не виждам, например, как НАТО биха могли да играят роля в Грузия. Не съм а, убеден, че и в други горещи точки те биха могли да участват. Мисля, че там ние бяхме полезни. Можех действително да говоря по-нашироко за Афганистан, говорих за ИОПОЛ, за 400 полицаи. Важно е тази мисия да продължи. Нещата значително се подобрили. Аз съм бил на място, видял съм нещата от първа ръка. Срещнал съм се с министъра на вътрешните работи, който работи много тясно с тази мисия на стратегическо ниво. Дали трябва да направим нещо повече, но тук възниква въпроса със сигурността. И тук именно е трудността. НАТО и САВ, сътрудничеството с ИОПОЛ трябва да се разглеждат заедно. Мисля, че трябва практически да погледнем на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз. Ние не можем да очакваме, че нещата просто ще се случат. Ние трябва да проявим практичен подход. Европейския съюз трябва да бъде организацията, която да позволява на онези държави, които не са членове на Европейския съюз, но искат да участват, да имат такава възможност. Например, Турция, Харватия и други. Ние трябва да сме отворени за да могат държави, които не са членове на Европейския съюз, ако желаят да участват. В ИСАФ, в НАТО има държави, които не са членове на НАТО и които участват. Това е един пример. Сега за Афганистан. Ние поставяме огромно ударение върху а, проблемите там по всички причини, които вие изложихте също тук. Мисля, че всички държави членки са ангажирани по някакъв начин двустранно, на многостранна условия. Ние също насочваме доста ресурси в Афганистан. Обаче има фрагментиране на това сътрудничество. Мисля, че Европейския съюз може да играе роля а, да оказва помощ по по-координиран начин Европейския съюз трябва насочи двустранните усилия в ключови области, освен това, което правим във военната област. Това е едно от основните неща, които обсъждаме в рамките на КОПС. Ние се стремим да изготвим един цялостен план за участието на Европейския съюз в Афганистан, в Пакистан и в региона като цяло. Ние гледаме сериозно на този въпрос по редица причини, които бяха споменати и тук. Относно наблюдението на морските пространства – там също може да се подобри сътрудничеството. Всъщност има много неща, които се извършват в сферата на околната среда, на рибното стопанство, на крайбрежна охрана, сигурността и прочее. В Швеция, в Балтийски море имаме такова сътрудничество, но има нужда да се синхронизират системите, да се използва информацията, която идва от цивилния надзор над морските пространства и военните и обратно, тъй като може да се използва в по-голяма степен сътрудничеството, за да обхванем всичко и да видим къде е възможно да се съчетаят ресурсите. Някои от нещата трябва да станат на ниво Европейски съюз, други в рамките на регионалното сътрудничество. Струва ми се, че има много области, в които бихме могли да подобрим взаимодействието. Мисля, че Аналиса Джианел ще говори по-подробно по тези въпроси има по-добра европейска среда, която да благоприятства постигането на повече в тази област, не само защото има американска администрация, която е нова. Ние трябва да използваме през океанското сътрудничество, за да убедим и други държави да участват, така изобщо да създадем един много по-добър климат. Но мисля, че анализа ще може да бъде по-полезна по този въпрос. Благодаря, господин посланник. Още 6 души трябва да се изкажат. Ако обичате, бъдете кратки. Дневният ред е натоварен, за да може действително обмена да бъде сериозно. You, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Съгласен съм с господин Ван Орден по отношение на положението в Афганистан. Мисля, че и други колеги изразиха тревога. Чета, че напоследък има сериозен опит за преразглеждане на ситуацията от американска страна. Има две гледища. Едното е да се продължи и да се съчетаят, и да се съчетаят военните дейности с граждански проекти. Другия е да се преразгледат нещата обстойно и да се сложи акцент върху обучението и изграждане, развитие на местните ресурси. Аз лично мисля, че ние знаем достатъчно за миналото на тази страна. Британците имат до... също достатъчно опит. Руснаците също се опитаха да, из... да изградят граждански проекти, но моето лично мнение е, че това население няма да допусне чуждо присъствие за продължителен период от време. Американските сили бяха посрещнати с ентусиазъм. Талибаните бяха истинските врагове за населението. И сега нещата се промениха. Убеден съм, че ние трябва да положим повече интелектуални усилия. Защото според мен бихме могли да вложим ресурси в граждански и военни а, проекти, но а, ще ни мразят още повече. Какъвто и да е, колкото и да помага, един представител, ако е от различна култура, те просто го мразят. Втори въпрос е свързан с Косово. Господин посланник, правилно казахте, че има трудности. Миналата седмица проведахме дискусия с Питър Фейт. Отбелязвам, че вие казвате, че ние, сега сме на фронтовата линия. Като имаме предвид уменията на организираната престъпност и корупцията, фронтовата линия състои в това, че Юлекс се опитва да отбележи крачки напред. И всъщност, от друга страна, има движение за самоопределение, което не е случайно. Те обичат Юлекс, но заедно с това го нападат. Аз не мисля, че това е гражданско движение. Аз не мисля, че това са представителите на населението. Това са онези гангстери, които са свързани с висшите политици, които вече виждат някакви резултати от дейностите и те ще се борят. И аз нямам никакво съмнение, че ще постигнат успехи. Мисля, че не беше момента за обявяване на независимост на Косово. Може трябваше да се изчака малко. И можем да упражним влиянието си, но така или иначе ние сме там. И след като сме там, но да не сме прекомерни оптимисти, защото, защото нещата могат да се влушат и можем да се натъкнем на много проблеми. Само вземете за внимание отношение към някои германски представители. Обвиниха ги в тероризъм. Това ще бъде в центъра на вниманието ни доста дълго време и знаем, че няма да бъде лесно. Ще ви помоля да бъдете кратки в коментарите си и да не намесваме въпросите на независимостта на Косово в дебата и да бъдем кратки, за да проведем истински дебат с господин Скок. Благодаря ви. Ще бъда съвсем кратък защото е, вашето изказване беше изключително изчерпателно. Е, съгласен съм е, с, положителната оценка, която давате върху 10-те първи години на общоевропейската политика за сигурност и отбрана. Но искам да се спра на един аспект, който според мен трябваше да бъде засегнат по-рано. Тази съвместна политика търпи развитие и в момента може би преживява някаква криза на растежа. Мисля, че инструментите, чрез които набираме информация за стратегическо е, размисъл, за планиране е, на стратегическите и военните действия, мисля, че всичко тези инструменти не са адекватни. Благодарение именно на тях обаче може да се оценят реалните действия по силата на тази политика. Тези инструменти не са адекватни. Искам да чуя вашето мнение и как е, могат да бъдат засилени те. Искам да посоча конкретен пример. Разсъжденията, които се водят в момента върху заплахата от разпространение на ядрено оръжие. Е, групата СИЦЕН е, трябва да ни даде възможност да задълбочим една от главите по време на шведското председателство. И тези инструменти трябва да могат да бъдат използвани адекватно. Благодаря, господин opinię i będę miał do pana ambasadora. Благодаря, господин председател. Помолихте ни да сме кратки само, и затова само ще задам един въпрос на господин посланника. Първо, с коментара. Хубаво е, че шведското председателство иска да се занимава с въпросите за бойните групи и ползата от тях. Много е вредно за сигурността да се правиш, че вършиш нещо, а да не вършиш нищо всъщност. На мен ми се струва, че в момента бойните групи имат виртуален характер. Много страни решиха да участват в тях на напълно доброволен принцип и въпреки това никоя от тези групи не е разположена. Мисля, че това е въпрос, който следва да се обсъдите следва да решим. Искаме ли истински бойни групи или пък просто да забравим за тях? Сега стигам до въпроса си. Той е свързан с положението в Европейския парламент. Ние работим по бюджета с 2010 година. Там, както винаги, има бюджетни кредити за съвместни действия в областта на сигурността. И тук е моят въпрос. Провеждали ли сте анализ на проекто бюджета? Какво мислите за него като председателство? И вие като председателство имате ли предложение за това какво да влезе в проекто бюджета? Благодаря. Благодаря, Маонис Николас. Благодаря ви. Бл... Благодаря ви за всички е... подробности, за които ни уведомявате. Е... Според мен, е, действията на Европейския съюз са преди всичко мирни операции, които са признати като мирни операции. Е, те са разполагали с необходимите средства и са доказали, че са ефективни. Колкото до силата за бързо реагиране, мисля, че трябва да се замислим по тях. Аз е, от години се занимавам с въпроса за тези бойни групи. Мисля, че има прекалено много бойни групи и те не могат да се използват ефективно. В всяка страна има някаква форма на забрана. Сега, колкото е, до е, наблюдението е, на моретата, мисля, че в политиката на отбраната трябва да се предвиди подобно наблюдение трябва да се е, предвидят и последващи действия. Много неща вече са направени, но трябва въпреки това да се действа постепенно. Лично аз смятам, че политиката за съвместна сигурност и отбрана има много голямо значение – мисля, че и вие самия, господин посланник, сте убеден, че трябва да действаме конструктивно и че трябва да създадем съвместна политика за отбраната на Европейския съюз. Господин Ут има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм наблюдавал мисии на ЕПСО в Босна, Грузия и искам